разгледаме проблема с задържаните граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство. Ще дам думата на авторите на проекторезолюцията. Първи е господин Тарант. Благодаря, господин председател. hilja kui mitte iial ning loodetavasti annab meie otsus tuge. Всъщност, преди една година останалите групи не подкрепиха нашата резолюция, но по-добре късно, отколкото никога. Надявам се днес тази грешка да се поправи. Първоначално не се направи връзката между гражданите на Италия и съответно Естония и Обединеното кралство. Разделението обаче създава само допълнителни проблеми. Много се радвам, че естонските евродепутати и други политически групи, благодаря на Касталдо, на Лаура и други колеги, в крайна сметка се заеха с този проблем. Аз осигурих подкрепа, когато обсъждахме въпроса с италианските моряци. Гласувахме резолюция тогава и получихме повече информация от Индия. Същевременно ние искахме да представим собствената си резолюция, защото не се уточняваше преди спецификата на индийските съдилища, но ние в парламента не сме дипломати, не работим за дипломатическите служби. В нашите резолюции трябва да има факти, иначе те няма да имат никакъв ефект. По член 2 на съвместната резолюция ще кажа, че Естония има 1 милион граждани, а Индия 2 милиарда очевидно мащаба е много различен. Ако искаме е, да отговорим с ответен удар, ще трябва да арестуваме 400 000 индийци. Резолюцията ни е добра. Тя би допринесла за намиране на решение. Не забравяйте, че тези естонци и англичани са хора, те искат да се върнат у дома. Благодаря ви, господин Боргезио. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря на моята група, която искаше да подкрепи резолюцията, която разглежда един основен въпрос, отважно за Италия, именно освобождаването на двама моряци, италиански граждани. Единият от тях е, е в страната по хуманитарни причини, другият все още е в е, Индия в е, очакване на решение на неговия случай. Разрешаването на проблема изостава. Италия е голяма държава и бих искала да кажа, че тя трябва да защитава своите граждани, независимо къде се намират те. Италия е положи максимални усилия, но нещата не бяха направени както трябва. Считам, че европейците не проявиха достатъчно усърдие, не използваха своята сила. Европа трябва да ни защитава от идил за това говорим сега, но тя не може дори да спаси двама моряци, които са изпълнявали мисия, свързана с борбата срещу пиратството и престъпността. разбира се, повдигнатите към тях обвинения накърняват военната им чест, може би Европейския съюз не проявява толкова голяма загриженост за накаването на военната част. Инцидентът е, е много неприятен. Има международен арбитраж, но всичко това трябваше да стане много по-рано. Това, което направи госпожа Могарини, не беше много ефикасно, като се има предвид резултата, който е постигнат до сега. Читам, че съдбата на моряците, както и на останалите, които отстояват свободата на морското право, заслужават повече подкрепа. Трябва да се преразгледат отношенията Европейския съюз, Индия и да живеят италианските моряци, както и ценностите, които отстояват. Благодаря, госпожа Аденолфи. Благодаря, господин председател. Позволете ми в началото да се извиня от името на другите колеги от моята политическа група, които не могат да присъстват. В този случай става дума за нарушаване на човешките права. Тук говорим за 35 граждане на Естония и Великобритания, както и за двама италиански моряци. Необходимо е да покажем, че сме сплотени и цялата международна общност трябва да реагира. В миналото сме намирали задоволителни решения на подобни проблеми. Върховният представител следва да се намеси максимално бързо. Благодаря, господин Джефри Ван Орден. Благодаря, господин председател. Всъщност най-добрият отговор на пиратството бяха тези екипи, които пратихме за сигурност на борда. Това са всъщност тени пътуващи въоръжени кораби, които помагат на корабите в беда. И кораба, за който става дума с задържаните моряци, е точно такъв кораб, но през ноември 2013 година се оказва в индийски води, засечене и е ескортиран до най-близкото пристанище, след което всички 25 члена на екипажа, включително 14 естонци и 6 британци, бяха обвинени. Това е предмета и на резолюцията. След правни спорове и много трудности, те бяха изправени пред съда и получиха максималната присъда от 5 години лишаване от свобода. През всички тези две години те бяха задържани в Индия. Ние, разбира се, зачитаме суверенитета на Индия, както и добрата правна традиция. Знаем, че Индия пострада от ужасяващи терористични атентати, някои от тях по море. Разбираме защо е толкова чувствителна. В този случай обаче моряците не са били заплаха за Индия, не са извършвали действия против индийските интереси. Напротив, те са се борили с тероризма. Същевременно тези хора вече бяха задържани, бъдещето им е неясно, а те имат семейства. Ние умоляваме индийските власти да позволят на моряците да се върнат от дома. Надяваме се въпросът да приключи великодушно и бързо. Приемате ли синя карта от господин Дева? Благодаря, господин председател. Съгласен ли е моят приятел господин Ван Орден, че с присъдите си индийските власти всъщност прилагат правилото, че всички трябва да бъдат третирани еднакво. Капитанът е наредил моряците да вземат дизелово гориво от Индия, ако тези моряци не се бяха починили, щяха да бъдат застреляни за непочинение. Не правят ли индийците разлика между тези, които просто изпълняват заповедите и останалите? Да, това, което казвате е наистина важно и това, което виждаме са произволни задържания. Тези моряци не са вършили нищо по своя воля, което да е в нарушение. Те просто са в капана на обстоятелства извън техния контрол, както колегата посочва. Именно за това очакваме бързо и добро разрешение на проблема. Благодаря ви. Колегата Келам. Президенция. Благодаря, Искам да благодаря на колегата Ван Орден за конструктивния му подход при подготовката на текста на резолюцията. Не беше лесно да се постигне съгласие, но ние успяхме да се справим. Искам също да изразя своето съчувствие към съдбата на двамата италиански моряци, които се намират в аналогично положение. Но считам, че техни, тяхното дело и това, за което говорим, трябва да бъдат разделени. Говорим за съдбата и бъдещето на 20 европейски граждани, 14 естонски граждани, 6 британски граждани, които са осъществявали операции за борба срещу пиратството. Тяхният кораб е задържан през октомври 2013 година. Интересното е, че не са били обвинени в това, че са извършвали незаконна търговия или че са извършвали някакъв грабеж. Те са навлезли в териториалните води на Индия, имало е на борда им оръжие, което е обичайно, като се има предвид тяхната мисия и са искали да презаредят. Ние считахме, че въпросът ще се реши за няколко месеца, но те вече са в очакване повече от две години и половина. Едва този месец те бяха обвинени и осъдени от е, друг съд, е, след като първоначално бяха оневинени е, и получиха 5 годишна присъда. Би било жест на добра воля да бъдат освободени тези лица. Тези хора вече прекараха две години и половина далече от семействата си. Ние трябва да устояваме основните права на европейските граждани. Това не е нещо извънредно. И трябва Европейския парламент да обърне внимание на тяхната съдба. Защитата на гражданите никога не трябва да зависи от дипломатическия график. Благодаря ви. Господин Паят. Много благодаря. 14 естонци и 6 британци, граждани на Европейския съюз, са в тежко положение в Индия повече от две години. След като бяха оправдани от всички обвинения през 2014 година, имаше обжалване на това решение и миналата седмица се случи обрат и е, тези е, хора бяха осъдени на затвор от е, 5 години. Всички се шокираха. Резолюцията се опитва да обърне внимание на Индия и на всички в Европейския съюз към този проблем, за да се намери решение на въпроса. Разбираме притесненията на Индия, но и Индия трябва да ни разбере. Тези мъже се бореха с пиратството. Екипите за защита на борда на корабите са единствения ефикасен начин да се справим с пиратството. Тези хора просто си вършиха работата, а сега са в затвора, далече са от семействата си и са затворени, не са свободни. Призоваваме Индия да освободи тези хора. Благодаря. Господин Пьер Антонио Панцери. Eh, eh, Благодаря ви. Господин председател, на първо място ще отбележа, че разбирам, един председател трябва винаги да проявява неутралност. Все пак, имайте предвид, че италианските моряци не биват да се включват – в заглавието. Може би нещо в комуникацията не е протекло както трябва. Ние бяхме споменали единствено моряците на кораба Охайо. Трябва да е ясно за какво точно говорим. Всъщност тази резолюция не е насочена срещу Индия. Ние уважаваме Индия. Това е страна с вековни традиции Притесняват ни съдебните производства, които са пълни с противоречия, а ние държим на опазване на правата на човека. да но се намери успешно решение. Благодаря. Uh, now it's time for representative of political groups. Uh, on от името на политическите групи за НП колегата Полчак. Благодаря, господин председател. На базата на информацията, с която разполагаме, аз съм убеден, че европейските граждани не са представлявали никакъв риск за Индия. Те вече години са в очакване да се изясни положението им. Аз читам а, поведението страна на Индия за напълно неприемливо. Между 2010 и 2013 година Европейския съюз осигури а, подкрепа за развитието на Индия 470 милиона евро. Те отиват за здравеопазване, както и за развитието на а, други области. Аз считам, че не трябва да а, предлагаме подобна помощ на режими, които се отнасят по този начин към европейски граждани. В групата на социалистите и демократите господин Марио Лаустерин. Благодаря господин председател, уважаеми господин комисар. Много се радвам, че всички политически групи днес взеха решение да демонстрират своята солидарност към всички онези моряци, чиято съдба сега е в фокуса на вниманието на всички в Естония. Естествено, не става дума само за съдбата на естонски граждани, същото въжи и за британските и за италианските граждани. Говорим за солидарност. Високопарни слова използваме, когато говорим за солидарност, но солидарността се вижда най-добре тогава, когато я демонстрираме към отделното лице – Онова, което ще направим, ще има символична стойност. Ще покажем, че всеки европейски гражданин може да разчита на Европейския съюз да го защити. Всеки европейски гражданин е равен на останалите и заслужава нашата подкрепа. От името на ЕКР, господин Нирждела. Благодаря, господин председател. Нека само посоча, че ние нямаме кворум за дебата. Но и преди съм го казвал, каза го и в отговор на изказването на господин Ван Орден, в Индия виждаме изкривяване на правосъдието. Ние би трябвало да помагаме на индийците да модернизират съдебната си система, защото тези хора всъщност две години вече са задържани няма финансова помощ, за да ги пуснат под гаранция. Две години трябваше да минат преди да започне гледането на делото. Не може това да е демократична страна с една съдебна система, когато системата не функционира правилно. Трябва да помагаме на Индия да модернизира своята съдебна система. Благодаря. Благодаря ви. От името на АОД колегата Яна Тум. Благодаря. Господин председател, трудностите, през който са изправени естонските моряци, показва, че това е възможно да се случи на всеки европейски гражданин. Казваме, че Индия е най-голямата демокрация в света, но не бива да забравяме, че наличието на демократични процедури не означава, че задължително са защитени човешките права и правото на свободен процес. Съгласно международното право, процедурата трябва твърде дълго, е, естонските и останалите граждани на Европейския съюз, които са засегнати, са в много сложно положение. Тези моряци са взели заеми, защото не са били в състояние, след като са задържани да работят през последните две години и половина и това обременява допълнително семействата. Ние трябва да направим всичко, което е необходимо, за да осигурим нужната подкрепа на всички, които се нуждаят от нея. Благодаря, господин Арно. Много уважавам индийския народ и индийското правителство. Напълно зачитам суверенитета на Индия и отчитам, че настоящото положение не е лесно за решаване. Нека да не подкопаваме добрите отношения, които имаме с Индия. Имаме добро сътрудничество и ето защо мисля, че имаме все пак правото да направим някакво искане. Индия има право да се притеснява относно оръжия, които са незаконно притежавани, като сме предвид какво се случи в Мумбай през 2008 година. Доколкото разбирам обаче, британските граждани, включително Ник Гън от а, моя избирателен район, а, също са смятали, че действат законно. Считали се, че се борят срещу пиратството, като работят за американска компания. Не са смятали, че нарушават закона или висшите интереси на Индия. Освен това, едва ли са знаели, че оръжията са били незаконни. В такъв случай трябва да запитам дали е в интерес на когото и да било те да останат в затвора. Призовавам правителството на Индия да разгледа отново случая и да освободи онези британски, естонски и италиански граждани, които просто са станали жертва на обстоятелствата. Благодаря стигаме до спонтанните изказвания. Господин Никола Капуто. Грация, президенте. Е пасадо un да Много ви благодаря, господин председател. Е, всъщност знаете, че убедително мнозинство подкрепи резолюцията за италианските моряци, арестувани 2012 година това се случи години назад във времето, но решение все още няма. Стигна се до съда в Хага. Все още не виждаме действия след резолюцията. Мисля, че Европа показва своята политическа слабост. Гласувахме резолюция преди няколко месеца, казахме, че това, което се случва е нарушение на правата на човека. Би трябвало европейските граждани в Индия да бъдат защитавани от Европейския съюз, да има по-голяма решимост. Индия трябва да разбере, че решението и ще се отрази на отношенията и СЕС. Благодаря колегата Яковчич. Хвала лепо, gospodine председавайчи. Благодаря, господин председателю. Зная, че полагате максимални усилия искате всички да се, да се обеждате към всички, да използвате езика на депутата, на който давате думата, но не използвайте думата заменник, когато се обръщате към хърватските депутати. Сега по въпроса. Когато хората са искали да се защитят и останалите, тъй като са били на мисия за борба срещу пиратството и тероризма, са се оказали самите те в затвора. В момента те са задържани, могат да останат в затвора през следващите пет години, ако не бъдат спасени чрез дипломатически действия. Може да има обратен ефект това, че премахнахме от текста позоваване на случая с италианските моряци. Аз считам, че не трябва да се включва този въпрос, тъй като те получават помощ по други канали. Благодаря. Кристина Морвай. Благодаря, господин председател. Аз съм евроскептик, но освен това съм и юрист, е, специалист по наказателно право. И трябва да взема отношение, особено когато европейски граждани са арестувани в е, една далечна трета страна. Европейския съюз, знаете, трябва да защити своите граждани в допълнение към обичайната консулска защита. Трябва да се обърна обаче към господин Дева. Не съм съгласна, че трябва да получаваме Индия какво да прави по отношение на затворната система – един мой избирател, Иштван Беке, е задържан в Румъния в рамките на едно досъдебно производство. Три месеца той е, вече е, е в затвора и няма никакъв е, контакт с своите роднини или с е, външния свят. Това задържане е, вече е част от изтърпяването на наказанието, според мен. Приемате ли синя карта, госпожо Морвай? Приемате. Заповядайте, господин Дева. Госпожа Морвай приема ли твърдението, че в съвременния свят задържането на хора за две години без справедлив съдебен процес е неприемливо. Това казах аз. Две години отне на индийските власти да започнат дело срещу тези хора. Трябва да повторя, че някои от тях е, не трябваше да бъдат задържани, защото просто изпълняваха заповеди. Ако не ги бяха изпълнили, щяха да ги застрелят и щяха да убиват, че вдигат бунт. Мисля, че ако ще ги задържат, е, то е трябвало да започне съдебния процес малко по-рано. Госпожа Морвай. Е. Абсолютно неприемливо е да се задържат хора за две години в рамките на едно досъдебно производство. Това време е повече от достатъчно. Аз съм съгласна с вас относно Хабелс Корпус. Просто се опитвам да кажа, че и в Европейския съюз имаме подобни проблеми и те са точно толкова възмутителни, колкото това, което се случва в Индия. И съответно трябва да направим нещо и за тях. Благодаря. Приемате ли още една синя карта, госпожо Морвай? От господин Фронзолик. Заповядайте. Госпожо Морвай, казахте, че сте експерт по наказателно право и говорихте за един унгарец, който е задържан в Румъния. Знаете ли по какви обвинения е, е задържан този унгарец? Има споразумение между европейските държави е, да се сътрудничи в наказателното право. Това не може да е същото като случая на европейците задържани в Индия. Добре осъзнавам, че унгарския гражданин е обвинен в подготвяне на терористично нападение. Това са много сериозни обвинения, само че три месеца той е задържан и румънските власти не са могли да намерят нито едно доказателство срещу този унгарец. Независимо какви са обвиненията, колко сериозни са те, в Европа всеки един европеец е, трябва да може е, да е, се свързва с близките си, защото задържането в досъдебното производство не е част от присъдата. Господин Мимица. Благодаря ви, почитаеми членове на парламента. Искам да ви благодаря за участието в тази дискусия по резолюцията на Европейския парламент. Виждаме, че мнозина от вас са притеснени. Тези две години на несигурност само направиха агонията още по-непоносима. Ние внимателно следихме това, което се случва с моряците. Работихме и с властите в Естония и Обединеното кралство, за да защитим европейските граждани. Неведнъж Европейският съюз е поставял въпроса и пред индийските си колеги. Правено е през последните няколко месеца. Това решение на съда е лошо и за световната борба срещу тероризма в момент, когато международната общност би трябвало да е обединена срещу заплахата. Наскоро научихме, че съда на най-низко равнище е излязъл с присъда от 5 години за моряците, е, въпреки освобождаването им от съда на по-низко ниво. Това беше много неочаквано след направеното обжалване. Нека да отговоря, като ви цитирам думите на естонския премьер – тя каза, като човек аз се надявах на положителен изход, но сега, като знаем какъв е резултатът, ще продължим да се борим да върнем тези хора от дома. Решението трябва да се намери възможно най-бързо. Ще продължим да работим с Естония и Обединеното кралство през следващите няколко седмици. Това са и следващите етапи на производството. Ще работим и за италианските моряци, като разбира се, много уважаваме резолюцията на Европейския парламент, която ще се гласува днес, но нека пак кажа, решението трябва да се намери възможно най-скоро. Ние говорим на тази тема вече 4 години с индийските си колеги, винаги казваме едно и също Казваме, че ни трябва бързо и консенсусно решение с оглед на международното право, а това би означавало да се изпълни конвенцията на ОНЕ по морско право, както и конвенцията на ОНЕ за правата на човека. Решението за международен арбитраж отговаря на международното право и е правилна стъпка – почитаеми членове на Европейския парламент. Мога да ви уверя, че ще продължим да наблюдаваме какво се случва с задържаните европейски граждани в Индия. Ще съгласуваме действията си с държавите членки. Благодаря. Много ви благодаря, господин комисар. Предадена ми е проекторезолюцията. Закривам дебата. Ще